Още едно съобщение. Протоколите от вчера са налични. Има ли възражения, колеги? Няма. Добре. В такъв случай е, протоколът от вчера е одобрен. Съветът